Thank you and uh, welcome to this joint... Благодаря ви. Добре дошли на това съвместно публично изслушване на комисиите по заетостта и комисиите за международна търговия. Ще говорим за трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите ТИТИП. Ще говоря народния си език има големи надежди за това търговско споразумение между ЕС и САЩ. Има обаче и много притеснения. Говорим за околна среда, говорим за синдикални права, говорим за развитие на трудовия пазар, говорим за много теми, които сега обсъждаме с оглед на кризата в Европа. Една част от тях може да решим с това споразумение, други хора обаче смятат, че проблемите ще се задълбочат чрез едно такова споразумение. В Европа има голяма безработица. Нашата задача като евродепутати тъй като ние имаме голямо влияние върху това споразумение, е да се опитаме да навлезем в дълбочина и да видим какво би се случило, ако изчакаме или ако действаме. И какво ще постигнем, ако формулираме ясно своите цели. Ето защо е добре, че имаме такова общо заседание. Ще навлезем в дълбочина по този въпрос с двете комисии и така приключвам и ще дам думата на Берент Ланге, който е председател на комисията Инта. Заповядай, Берент. Благодаря, Марита. Скъпи колеги, уважаеми госпожи и господа, действителност става дума за това колко ефективно ще бъде това споразумение за заетостта и е, на какво равнище ще бъдат споразуменията за спазването на стандартите. Ето, е, това са важните елементи е, при оценката на споразумението. Е, едно търговско споразумение би могло да увеличи възможностите за заетост и да разшири правата на работещите. Но нещата зависят най-вече от това дали ще успеем да включим съответните изисквания и условия. Ето това е всъщност основният момент при воденето на преговори за да можем да очакваме вече действително положително въздействие върху правата на работещите и заетостта. Естествено, съвсем ясно е, че едно търговско споразумение ще се приеме от населението, ако включва разумни разпоредби в полза на заетостта и същевременно налага и съответните норми по отношение на здравеопазването, околната среда. Не става дума единствено за нетарифните бариери и за данъците и таксите. Не става дума най-вече за устойчиво развитие. И когато разглеждаме въпросите, свързани с заетостта и правата на, работите, на работниците, знаем, че в САЩ всъщност само две от общо 8-те декларации, конвенции на МОД са приети. И за съжаление, точно тези, които всъщност ефективно защитават правата на работещите, не са прияти от САЩ. САЩ не се е присъединила към нищо друго, освен към конвенциите, които защитават правата на децата. И определят възрастта, минималната възраст за наемане на млади хора на работа. Така че е много важно да продължим да отстояваме нашите виждания за подобрени стандарти и а, да а, успеем а, да наложим и виждането си по отношение на това, че а, е, всичко свързано с търговията, с е, данъците, с нетарифните е, бариери, в крайна сметка е тясно свързано и с околната среда, с гарантирането на инвестициите, с обществените поръчки и така нататък. Не става дума обаче за това, че гарантирайки инвестициите, ще дадем възможност на инвеститорите да не спазват задължителните от гледна точка на Европейския съюз стандарти по отношение на околна среда, на права на работещите. И а, гражданското общество, според нас, при всички положения би трябвало да бъде включено в много по-голяма степен а, в а, усилията за защита а, на а, споменатите стандарти относно правата на работещите. Тоест, става дума за един широк спектър от предизвикателства, от въпроси, е, пред нас, е, но ние много се надяваме, че в крайна сметка ще постигнем един добър резултат е, след преговорите с САЩ. Аз с нетърпение очаквам да чуя комисията, да видим тя какво ще каже и какво до този момент, според нейните оценки, е постигнато по отношение на стандартите относно условията на труд много важно е и това, че е, и Международната организация на труда е тук, госпожа Корли е тук е, сред нас, ще я чуем и нея. МОД е, междувременно вече излезе с определени резултати и заключения от изследвания във връзка с сключени търговски споразумения така че ще видим и в този контекст как изглеждат перспективите за един добър резултат от преговорите с САЩ. Благодаря много на Бернт Ланге. Позволете ми да поздравя сред нас господин Берсеро, който е главен преговарящ е, от страна на Европейския съюз. Имате думата, господин Берсеро. Eh, eh, Благодаря ви, за мен е, е голямо удоволствие е, е, Да бъда сред вас и да мога да представя резултатите до този момент. Много важна е главата, която се отнася до заедостта. Това е изключително важна част от преговорите, както и всичко, което е свързано с социалните условия и условията на труд. Много амбициозна е нашата програма по отношение на преговорите с САЩ. Е, е, нещата не се ограничават единствено до е, достъп на пазара, макар че това е изключително важно, защото ние очакваме от ТТИП в това отношение да се създадат нови работни места и да има по-сигурна заетост. Много от работните места в Европа зависят в крайна сметка от търговските взаимоотношения с САЩ. Колкото повече е, е, успеем да постигнем в рамките на преговорите е, в контекста на трансатлантическото партньорство и търговското споразумение, толкова повече перспективи и то добри перспективи за създаване на работни места се откриват пред нас. Естествено, става дума за амбициозна програма, е, но много важно е нещата да бъдат добре балансирани. Аз няма да мога да направя пълен преглед е, на всички важни е, елементи, но нека да спомена най-важното. По отношение на нетарифните е, търговски бариери е, на, е, по отношение на системата за обществени поръчки. Ние се надяваме, че ще можем да постигнем същото както и с Канада 99% от нетарифните търговски бариери и пречки да бъдат преодоляни. По отношение на услугите също имаме много амбициозен дневен ред. При всички положения ние желаем да защитим изцяло публичните услуги. Колкото по-тясно успеем да се е, да включим в обхвата на преговорите и обществените услуги, е, толкова по-добър ще бъде и в крайна сметка резултатът от цялостния процес на преговорите. При всички положения ние се надяваме, че ще можем да приложим този подход е, в преговорите в преговорите с САЩ очевидно ще има много трудности. Е, е, нещата се свързват най-вече с недискриминацията е, при обществените поръчки и някои така, изисквания на Европейския съюз във връзка с преодоляване на дискриминационни мерки по отношение на определени географски територии и региони. Е, ние ще се опитаме да направим всичко възможно по отношение на е, регулаторната дейност. Е, в никакъв случай не желаем да намаляваме равнището на защита в социалната сфера, по отношение на околната среда, по отношение на търговските споразумения и Европейският съюз е, е, като цяло ще трябва в крайна сметка да се ръководи най-вече от е, настоящето състояние на своето законодателство и заложените в него норми. По отношение на регулаторната сфера, ние се надяваме, че ще постигнем съществен напредък. Много важно е да подчертаем колко важен е резултатът на преговорите по отношение на търговския обмен, на износа на автомобили, например. Там се очакват именно много съществени последствия в резултат на договореното споразумение е, износът е, на автомобили с САЩ е, в резултат на регулаторната съвместимост и приближаването на съответните законови изисквания би могъл да бъде два пъти по-голям. ще е, трябва да потърсим естествено и мерките за постигане на това е, в рамките на преговорите ще трябва да се предвидят и съответните е, мерки по отношение на проверките, на инспекциите, но е, ще има е, е, е тежки преговори не само по отношение на автомобилния сектор, а и по отношение, да кажем, на медицински изделия, на хранителни стоки, сълскостопански изделия и така нататък. Бернар Ланге е, вече посочи е, е, за това, че има сключени споразумения, да кажем с Корея, които включват разпоредби, клаузи във връзка с устойчивото развитие и нормите по отношение на околната среда, така че това би трябвало да бъде и в рамките на преговорите с САЩ също наша основна цел да, е, да има отделна глава за околна среда, отделна глава за заетостта, за труда. Ще бъде в крайна сметка първият случай в преговорите с САЩ, при който и двете договарящи се страни са убедени, че трябва да се постигне едно ново, по-високо равнище по отношение на стандартите в обхвата на търговското споразумение. И ние се нуждаем от подобрение в е, главата е, заетост, условия на труд. Е, това е глава, която ние вече сме договорили с Канада. Вътре има вече договорени текстове. Ще можете да ги видите на е, веб страницата. Е, ако на комисията, ако е, желаете да се информирате, в преговорите с САЩ ние ще можем, в крайна сметка, да се основаваме до голяма степен и на постигнатото вече с Канада в тези глави, които днес обсъждаме. Изключително важно за нас е в трансатлантическото търговско споразумение да има съвсем ясна връзка не само с трудовото законодателство, но и с законодателството по отношение на конкуренцията, на предоставянето на достъп до обществени поръчки и тясна връзка с конвенциите на МОД. Държавите членки на Европейския съюз на национално равнище са се присъединили към е, конвенциите на МОД. Е, в е, случая с Канада ние ще имаме по-специфични е, изисквания в рамките на преговорите е, във връзка с е, безопасността на труда. А в нашето търговско споразумение в крайна сметка ще бъде включено и всичко онова, надявам се, което е, е заложено като е, основа и като предпоставка за ратифициране на споразумението, а именно съответствието с съответните стандарти на МОД по отношение на околната среда има а, принципно споразумение за това, че трябва да се постигне едно по-високо равнище на закрила на и защита на околната среда, но въпросът вече е как точно конкретно ще се договарят съответните текстове и мерки. Надявам се, че действително ще постигнем един съществен напредък и ще можем да постигнем това значително по-високо равнище по отношение на защитата. Е, много важен е въпроса на е, мониторинга, е, на начините по които ще се защитават заложените в споразумението стандарти. Ние очакваме от споразумението създаване на работни места, на по-висок ръст, економически растеж. Важно е естествено участието на гражданското общество, на социалните партньори, които би трябвало също по някакъв начин да бъдат регламентирани. Регулаторното сътрудничество ще се осъществява в рамките на институциите, но економиката, бизнеса, синдикатите ще а и други организации на гражданското общество ще трябва да могат е, да участват в обсъждането на тези важни въпроси. През последната година ние подготвихме е, договорите, е, преговорите и по отношение на устойчивото развитие вече сме постигнали определена степен на споразумения, на договорености е, с е, САЩ. Е, има подготвени предложения, които в момента вече са преминали през прегледа от националните парламенти в държавите членки. Можете да видите някои от основните елементи на нашата веб страница. Те ще бъдат всъщност в основата на нашето предложение за преговори. Е, Благодаря, господин Берсеро. Сега ще дам думата на госпожа Колибали от МОД от научното звено на МОД. Вие имате презентация. Да, имам PowerPoint презентация. Искам в началото да благодаря на двете комисии за това, че ме поканяха да представя днес нашата позиция. Аз съм главен економист в научното звено на МОД ръководя един екип, който работи по въпросите на глобализацията и трудовите стандарти. Нашия отдел в момента се занимава с един многогодишен проект относно ефикасността на трудовите разпоредби в търговските споразумения. Наскоро публикувахме един доклад, който се нарича Социалните измерения на споразуменията за свободна търговия. Има копия на този доклад тук в залата. Както казахме, в доклада се прави подробно картиране на трудовите разпоредби в търговските споразумения, доколко те са ефикасни. Имаме и конкретни примери от практиката, има и препоръки за последователни действия. Тук ще представя една обща работа, едно общо начинание, но като цяло ще поставя ударението върху ролята на МОД при оформянето на такива търговски споразумения. Е, ще спомена най-добрите практики е, и ще спомена и работата по отношение на споразумението между ЕСА и САЩ. Нямаме анализ посветен на споразумението между ЕСА и САЩ, тъй като анализа ни се основава на вече изключени споразумения. Нямам кой знае колко време, за какво ще говоря, ще ви представя картината, състоянието на нещата, двустранните споразумения, ще ви представя ролята на МОД – ще се позова на трудовите стандарти в търговските споразумения и накрая ще говоря за общите черти между подходите на ЕС и САЩ и е, ще дам насоки за това как ролята на МОД може да бъде разширена в рамките на това рамково споразумение. Тук виждате общия брой на търговските споразумения с трудови разпоредби между 1990 и 2014 година. От включването на трудови разпоредби на сам през 1994 година, броя на такива споразумения е стигнал до около 70. 68 търговски споразумения има с трудови разпоредби през 2014 година. Това е общия брой. Трудно е да прочетете текста тук, но тук виждате ситуацията от 2010 година. Тук се вижда цялостния брой на споразумения с трудови разпореби, които са влезли в сила от 2010 година насам, като дял от всички споразумения за свободна търговия. Като цяло от 2010 година насам имаме 28 такива споразумения с трудови разпоредби. Една четвърт от тях са инициирани от Европейския съюз. С изключение на 2012 година дела на такива търговски споразумения се увеличава. От една страна това се дължи на сключването на споразумения между ЕС, САЩ и Канада, където трудовите разпоредби като цяло присъстват традиционно. Но появяват се и нови актьори тук, като Корея, например, както и споразумения с Китай и Чили. Виждате карта на света и на нея се вижда къде има такива споразумения с трудови разпоредби. В синьо са страните, които са сключили споразумения с ЕС и САЩ, там където има трудови е, разпоредби, а в зелено има споразумения, които са сключени не с ЕС и САЩ. Около 40% от всички трудови по-скоро търговски споразумения с трудови разпоредби са сключени или с ЕСА, или с САЩ. Така че виждате, че има широко разпространение на трудови разпоредби в търговски споразумения. И това е факт не само в рамките на ЕСА и САЩ, но и в глобален план. Каква е ролята на МОД в тези търговски споразумения, споразумения когато говорим за трудовите стандарти? Ролята на МОД като цяло се основава на мандата и да приема международни трудови стандарти. Освен това, МОД може да работи за ратифициране и прилагането на, на, на тези стандарти в държавите членки. Освен това, може да надзирава как се изпълняват тези стандарти. В около 60% от случаите, когато се говори за трудови разпоредби, по-скоро когато има позваване на международни трудови стандарти се споменава и декларацията на МОТО 92 година или е, се позовава документа на фундаменталните конвенции на МОД. МОД съответно има мандат да работи за ратифицирането и е, изпълнението на тези стандарти. Освен това, на лице е и един е, надзорен механизъм – по силата на който комисиите на МОД могат да изготвят доклади за това доколко се спазват в вътрешен план тези стандарти. И естествено, това може да се използва като инструмент за наблюдение. Как участва МОД в спазването на международните трудови стандарти, след като веднъж те са станали част от търговските споразумения? На този слайд виждате как функционират техническото сътрудничество и надзорните механизми на МОД и по какъв начин те улесняват изпълнението на международните трудови стандарти. Първо, що се отнася до техническото сътрудничество, тук виждате три примера. САЩ Камбоджа, САЩ Кафта, Доминиканска република и САЩ Колумбия. Тук става дума за план за действие в областта на труда. Това са споразумения, сключени от САЩ и дават пример за това как МОД е подпомагала страните партньорки, що се отнася до спазването на трудовите стандарти в споразумението. Е, има освен това изграждане на капацитет, увеличаване на броя на експертите, това всичко се дължи на МОД. Освен това, МОД подпомага тристранния процес. Искам да почета един конкретен случай. САЩ Камбоджа. Това е уникален случай, когато става дума за трудови разпоредби в търговски споразумения това споразумение беше развито в контекста на споразумението за текстила между САЩ и Камбоджа от 1999 година. МОД участваше на широка основа при изготвянето на това споразумение. Изготвихме конкретни показатели за спазването на трудовите стандарти на ниво различни фабрики. Освен това наблюдавахме изпълнението на трудовите стандарти. Освен това Създадохме и наблюдавахме изпълнението е, на трудовите стандарти и всичко това споменахме в конкретни доклади от наша страна. Естествено съществуват проблеми, но като цяло трудовите стандарти на ниво фабрика се подобриха и това се споменава от МОД. На следващо място, по отношение на надзорните механизми на МОД, е, тук имаме е, работа на две нива. На първо място ние сме нещо като авторитетен източник на информация за страните и на второ място ние даваме конкретни съвети и консултираме партньорите. В Европейския съюз нас ни използват като консултативна страна. Какви са подходите на ЕСА и САЩ по отношение на последните търговски споразумения? Ще говоря за позоваването на МОД, за наблюдението и сътрудничеството и за решаването на споровете. Споразумението между ЕСА и Канада не е включено тук по обективни причини. Всички членове на МОД, както вече казах, са задължени да спазват декларацията от 1998 година на МОТИ. Това е отправната точка, когато става дума за международни трудови стандарти. Но има разлика между подходите на ЕСА и САЩ. ЕСА е ратифицирала всички конвенции на МОД и подчертава, че трябва да има ефикасно изпълнение на конвенциите на МОД. Например, когато става дума за споразумението с Корея, ЕСА подчертава, че трябва да се продължат усилията за ратифициране на всички конвенции на МОД. Що се отнася до споразумението ЕСА Централна Америка, там има конкретен списък с основните конвенции на МОД. САЩ от своя страна, която е ратифицирала само две от 8-те конвенции на МОД, подчертава, че трябва да се изпълняват националните разпоредби по отношение на трудовото законодателство и това трябва естествено да отговаря на принципите на декларацията на МОТО 98 година. САЩ има определени условия, които поставя преди ратифицирането и това трябва да се вземе предвид. Точно това се взима предвид и когато се разглежда споразуменията на САЩ с Мексико, например. Е, тук има конкретни е, въздействия, що се отнася до практиките за справяне с дискриминацията и отношението спрямо профсъюзите. Що се отнася до наблюдението и сътрудничеството, е, подходите председателката прекъсва, всъщност вашето време приключи. Може ли да привършвате вече. По отношение на решаването на спорове, това е нещо много важно. Има разлики между ЕС и САЩ тук. В Европейския съюз се преминава през правителствени консултации, създава се група от експерти и има препоръки, които са задължителни. Има конкретно позоваване на МОД в тази връзка. МОД се счита за консултативен орган и орган предоставящ е, съвети и ценна информация. Що се отнася до САЩ, е, може да се отиде на арбитраж и съответно да се стигне до санкции. Само в един случай обаче се е стигало до там, става дума за Гватемала. Бих искал да подчертая ролята на МОЧ, що се отнася до надзорните механизми. В случая с Гватемала тази роля беше изключително важна. За първи път се стигна до арбитраж, когато става дума за търговски, за трудови разпоредби по-скоро. След 6 години на работа, започнала през 2008 година, се изправихме пред съответния трибунал и МОД естествено се позова на своята роля и говори за нарушаване на свободата на сдружаване, правото да се организират различни колективи и така нататък. Какви са последиците от това, че има арбитраж в този случай? Има последващи действия, има очертаване на общи цели, и Гватемала има 30 дни сега да отговори на препоръките. И накрая ролята на МОД. Наред с традиционната роля на МОД, що се отнася до наблюдението и изпълнението на стандартите, МОД би могла да играе категорична силна роля в някои други области. На първо място става дума за оценки на въздействието, що се отнася до заетостта и на второ място, доколко всяко едно споразумение отговаря на инструментите на МОД. Научната информация, която сме натрупали до сега, се основава не само на броя на, на разкритите работни места, но и на тяхното качество. Имаме конкретна информация относно качеството на предоставените работни места, но естествено тук има нужда от допълнителна информация. Нашето научно звено работи по въпроси, очакваме крайен доклад по темата през 2015 година. Благодаря, ще дам думата сега на господин Дженкинс от Европейската асоциация на профсъюзите. Uh, you, Благодаря, госпожо председател. Благодаря много и на двете комисии за това, че покани нашата организация, която представлява всички профсъюзи и федерации в рамките на Европейския съюз и извън него. Ние имаме становище по ТИТИП и сме очертали няколко червени е, линии. Едната от тях е по ISDS. Сигурен съм, че не искате да обсъждаме това днес. По въпроса за обществените услуги съм доволен, че колегата в началото спомена важността на това да се защитят обществените услуги. Все пак обаче мисля, че това се основава на един негативен списък. Поне това беше част от споразумението СИТА. Но при положение, че днес сме тук, за да говорим за аспектите, свързани с заедостта и социалните въпроси, ще кажа, че искаме по-дълбочинна, по-приложима и широка глава в това отношение. Няколко аспекта в това отношение. Доволен съм, че представителката на МОД току-що спомена качеството на научните изследвания по заедостта. Ние вече си задаваме въпроси за сигурността на задаване, създаване на заетост в рамките на ТТИП и като произхождаща от ТТИП. Има модел компютърен, който се ползва, начина по който организира Световната банка своята работа. Аз не съм запознат, но така ме информираха. Дори този доклад говори за едва 0,5% растеж а, за а, предстоящите години и дори не се говори нито за как, къде, са, къде е тази заетост, колко ще бъде, в каква област. Джероним Капалдо, колегата от МОД, работи по изследване, което всъщност доказва точно обратното, че ще се загубят работни места като резултат от ТТИП. Неговото изследване е стъпило на различен модел, който се използва от Обединените нации. Така че стои една голяма въпросителна. Къде е заетостта? Къде са работните места? Екорис, консултанта който извършва оценка на въздействието, обяви миналия юли, че техническият доклад ще бъде отложен. Така че не сме го видели още. Още чуди се дали и те нямат проблеми с математиката. Не е ясно откъде ще дойде заетостта. Не сме убедени, че ще загубим работни места, но не сме убедени, че ще има нови такива. Винаги има губещ в тези стелки и споразумения. Комисията спомена а, фонда за адаптиране към глобализацията като начин за справяне с губещите, но финансирането по този фонд е минимално, не е много обхватна системата и мисля, че а, имаше тук а, и а, в парламента а, парламентаристи, които искаха да се а, изцяло избегне този фонд и да се използват средствата за, за земеделието. А на трето място а, регулаторното съответствие. Вероятно си спомняте Трансатлантическия економически съвет, който вървеше в продължение на а, години. Това не беше част от DigiTrade, а от Digi Enterprise. И години наред ние казвахме и вие сте казвали какво трябва да прави този съвет, а именно да подчертае въпросните стандарти, а до никъде не се стигна именно това съответствие от регулаторна гледна точка, дали трябва да бъде част от едно търговско споразумение или да се разглежда отделно. Според мен тук трябва да има общо с, споразумението, за да може да се разгледат от една страна различните задължения и ангажименти, от друга страна компромиса с стандартите. Ето защо това е много важно за социалните партньори. Економическия съвет и имаше а, различни съветници и работеше с другите а, съвети, трансатлантически трудов съвет и така нататък. Но голяма част от действащите лица бяха изключени от въпросния процес, така че смятам, че трябва всички да бъдат поканени, но с една и съща консултативна роля. И така, по-конкретно в областта на а, въпросите свързани с заетостта. Смятаме, че самото споразумение трябва да се занимава и с социалната политика. Например, при инвестициите има отговорност на инвеститорите. Дали това е в главата, една глава или друга. Надявам се, че могат преводачите да проследят различните глави, които цитирам. Дали а, става въпрос за други споразумения, като например а, Global Compact на Обединените нации и така нататък, които трябва да се а, вече е друг въпрос. На следващо място услугите. Трябва наистина да имаме ангажимент да се запазят трудовите и социални политики в а, самото споразумение. Защо? Защото не само, че има много а, хора, които, на които ще се отрази това, но и заради принципите. А, не, да не остава само в една бележка под линия за условията за, наработа работа на командированите работници. Трябва наистина да има минимално законодателство и регламентиране на основните условия на труд. Това не трябва да е само в бележка под линия, трябва да бъде в същността на текста и още нещо, което нямаме място, нямаме време е да обсъдим днес за командированите работници. Е, с удоволствие би го обсъдил, но ми остават само 3 минути. На следващо място, Конвенция 94, нейното, нейната същност също трябва да се включи в е, самия текст да има клауза за невръщане, трябва да защитаваме а, безопасните условия на труда, както е в директивата РИЧ. Мисля, че Игнасио спо а, мена думата бюрокрация, но ние си мислим и за червената линия във връзка с бюрокрацията. Това е много важен елемент и в това отношение естествено бихме искали условията на труда да бъдат уредени по обичайните методи за решаване спорове в споразуменията. Последващата глава, както казах, имаме елементи от различни конвенции, двата стълба на структурата, дали са правилни или не, не може да се разглеждат като противопоставени околната среда и заетостта и трудовите а, и социални въпроси, но трябва по-нататък да се върви напред а, по отношение на развиването на стандарти. Съединените щати не са ратифицирани ратифицирали по-голяма част от конвенциите на МОД, това беше споменато. Ние смятаме, че приложението е много важно. Има много а, държави, които са ги ратифицирали, но нищо не са направили по въпроса. И така, МОД няма кой знае колко лостове за действие. Ето защо смятаме, че това споразумение може да помогне. И така, осъществяването, прилагането е ключово в това отношение. В канадското споразумение се казваше, че ще се положат всички усилия, за да сертифицират другите конвенции. Може би да поискаме срокове в това отношение, но при САЩ е ясно, че няма да се ратифицират в сроковете, за които говорим. Така че трябва да видим други начини, които могат да се ползват за ратификация. Може би съответните е, конвенции могат да се анексират е, към е, споразумението, така че да не се чака елемента ратификация. На следващо място има конвенции, които се споменават извън основните конвенции на МОД. Виждам, че ми стича времето. Искаме и някои от социалните модели на Европейския съюз да се включат, както и американските колеги го искат. Демокрацията на работното място, разпоредбите за нея, където, които виждаме в европейските споразумения, е хубаво да се включат и в ТИТИП, според нас би следвало. И също така има смисъл да има едно под федерално ниво, няма смисъл от споразумение между Брюксел и Вашингтон само. И накрая, на много важно място, Споразумението трябва да е приложимо. приложимо. САЩ и Канада имат много ясно предимство. Те имат много добре действащ механизъм на санкции, който ние смятаме, че трябва да се въведе в споразумението. Дори по времето на Буш е, са въведени разпоредби, които, е, според които има последици, ако не се прилага приетото. Не говоря за глава 7 от друго споразумение на Обединените нации. Така че смятаме, е, че трябва да е приложимо това споразумение и това да бъде една червена линия в преговорите. В главата за трудовите и социални въпроси се казва правно обвързващи, но аз продължавам да задам въпроса какво означава това binding, обвързваща в това отношение. И така, ние бихме искали да има златен стандарт го, е, комисаря Мамстром казва, иска ново начало, но ние трябва да имаме една добра позиция на Грана дирекция Трейд, да не се настоява за санкции, да има един свеж старт по този въпрос. Благодаря ви много. Благодаря, госпожа Сантос от Бизнес Europe. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добро утро. Днес е, ще представя вижданията на работодателите е, във връзка с е, работните места и условията на труд. Много важно е да има добри условия за инвестиции, добра работна среда, добри условия за наемане на работна ръка. Това е, което ние очакваме от нашите партньори и също времено другата страна обикновено очаква по-добри, по-добре платени работни места. Ние всъщност се нуждаем от всичко това. Ние се нуждаем и от повече работни и по-добре платени работни места както в така и извън Европа, е, в е, има много условия във връзка с е, заетостта. Трябва да погледнем търговията, защото тя е изключително важна от гледна точка на заетостта. Е, не само е, в рамките на е, вътрешния пазар. Това е едно важно измерение. Ние непрекъснато говорим за повече инвестиции, за устойчива инвестиционна политика в рамките на Европейския съюз. И също времено трябва естествено да спомена и енергетиката, която е изключително важна за бизнеса в Европа. Също време, но в сравнение с пазара в САЩ ние не сме толкова конкурентно способни в момента. Някои компании, които зависят от енергийните доставки в момента, са склонни да преминават отвъд океана, защото там енергийните разходи са по-низки. И така, нуждаем се от добре платени, повече места за работа и също времено ние не желаем нашите компании да се изместват и да напускат територията на Европейския съюз. Ние бихме желали да ги запазим, да останем едно привлекателно място за инвестиции. Така че в контекста на ТТИП ние ще имаме възможност да създадем по-добри условия и за инвеститорите, и за работещите. Няма да навлизам в подробности за това Have... Колко точно работни места би трябвало да се създадат? Какви трябва да, точно да са условията, които ще се договарят във връзка с заетостта? Изключително важно за економиката, за бизнеса е да е, има положителен ефект, да има положителен резултат след преговорите в рамките на отделните сектори, особено чувствителните сектори. Е, в рамките на ТТИП ще има определени економически сектори, които ще подкрепят е, ТТИП и ние се надяваме, че тези сектори ще бъдат колкото е възможно повече и ще могат в рамките на ТТИП да създават и повече работни места. Стигам до главата, която днес обсъждаме е, е, ораторите преди мен вече споменаха, че не всички е, търговски споразумения включват е, разпоредби за трудовите условия и заетостта и околната среда. Това е нещо ново. Ние бихме желали, естествено, да включим колкото е възможно повече подобни изисквания и е, виждаме, че има една положителна тенденция, не само в европейски, но и в международен мащаб, е, когато говорим за регионални или за двустранни много странни споразумения за търговия, все повече се навлизат е, и разпоредбите за труда и околната среда. Когато през 1996 година обсъждахме дневния ред в СТО, много страни настояваха и за включване на социални и трудови въпроси. Е, и е, в момента е, има все повече разбиране и все повече подкрепа в полза на това да се включи именно този всеобхватен подход при договарянето на търговските взаимоотношения. Това въжи и за ТИТИП. За нас, като представители на бизнеса, е важно следното – Естествено, е, споразуменията за свободна търговия трябва да включват е, разпоредби за е, относно труда и околната среда. В противен случай ние няма да можем да защитим съответните стандарти, при които работим и които са заложени в, законодателното, в нашето европейско законодателство, както и в националното законодателство. Но знаем, че има различия по отношение, да кажем, на социалните стандарти в отделните държави членки. Ние като европейци, бихме желали всъщност, така да се каже, да изнесем, да експортираме към САЩ нашият социален модел. Но много от е, е, държавите, с които е, в крайна сметка ще се преговаря или които са включени в договарящата страна Европейски съюз, все още не са изпълнили именно тези високи изисквания, които ние бихме желали да наложим на САЩ. Така че в рамките на споразумението за свободна търговия ще има специфични, според мен, е, изисквания по отношение на договарящите страни, които ще трябва да прилагат едни определени стандарти и съответно да е, приспособяват законодателството си съгласно стандартите, които са заложени в споразумението. Е, държавите, които все още не са приели съответното законодателство и по-високите стандарти ще трябва да го направят в определени срокове. Има такива държави, които все още нямат необходимото законодателство, което и да защити правата на работещите и да бъде достатъчно привлекателно, за да мобилизира повече инвестиции има различен подход е, при, е, по отношение на тези преговори и ТТИП. Е, от една страна Европейския съюз, от друга страна САЩ. Да, говорим и за трудовите разпоредби и за околната среда, но трябва да имаме предвид най-вече тенденцията в рамките на така наречените сита, а това са е, така, общите споразумения за е, е, търговия и партньорство, в които все повече се налагат именно вижданията, които се свързват и с очакванията на Европейския съюз. Това са общите търговски и економически споразумения. Те е, се е, налага тези стандарти при договарянето на е, СИТА и извън Европейския съюз. Има един така да се каже, минимум от съответни изисквания по отношение на компаниите във връзка с трудовите условия, с екологичните стандарти и така нататък. И към компаниите е, е, са задължени да спазват тези е, стандарти. Възможностите за отклонение са много ограничени от, съответното, от съответната правна уредба. Да, естествено ние имаме различни системи, имаме различни схеми, същевременно би трябвало да се съобразяваме и с това, че е, има по-напреднали в развитието си страни, с по-високи стандарти, има други, които все още се придвижват е, към едно по-високо равнище, е, в момента се развиват, така че ще трябва да се отчете и разликата в стандартите на държавите членки. Но много важно е не само да договорим нещата добре, но и да можем да ги прилагаме. Вие виждате, че е, случаят с е, Гватемала е, показва, че понякога е, нещата се проточват твърде много и докато се създаде, да кажем, този панел, който отговаря за изпълнението на споразумението, е, с Гватемала бяха необходими 6 години. Е, ако вие е, желаете да гарантирате е, спазването на стандартите в отделните страни, ще трябва, независимо от това, че не желаете да приемете и варианта санкции. Нека да започнем сега вече с дискусията. Две-три е, минути за е, изказване. Е, но първо ще дам преди дискусията думата на Кони Ройтер. Благодаря. Ние сме представители на гражданското общество. През последните няколко години е, говорим най-вече за спазването на трудовите стандарти. С Ралф Кампхънер, който е тук до мен, се срещнахме преди няколко години в Сиатъл и се запознахме. Ние работим по отношение на спазването на трудовите стандарти. И сме представители на гражданското общество, както вече казах. Доста рано е, тази сутрин се събрахме, но добрата новина е, че ще обсъждаме важни въпроси. Всъщност споразумението между ЕСА и САЩ не е толкова сложно, когато става дума за стандарти. Има един много ясен стандарт. Когато се подпише това споразумение, то ще защитава ли установените социални стандарти или пък ще ги отслаби, ще постигнем ли социален напредък ще имаме ли качествени работни места, защото не е важно да имаме само голям брой работни места. Освен това, как ще се гарантира, че е, работните условия, условията на труд е, ще отчитат е, характерните страни на обществата от двете страни на Атлантика. По отношение на решаването на спорове, ние смятаме, че е, върховенството на закона трябва да има примат тук и не трябва да има отделна юрисдикция. Когато става дума за решаването на спорове между държава и инвеститор, защо пък да не кажем да няма и решаване на спорове между инвеститор и работници? Важното е да има балансирана система, която да защитава всички страни и която дава възможност за развитие. Е, на следващо място, включването на социалните услуги в ТТИП. Не искаме да има споразумение с е, програмата за медицински грижи на Обама в САЩ от една страна и от е, друга страна да има отделни разпоредби за САЩ. За Европейския съюз по-скоро. На следващо място трябва да има и положителен списък, който често се обсъжда. Отрицателният списък е изключваш по своя характер. Частично. Положителният списък би задал основите на едно бъдещо развитие и би приобщил всички възможни аспекти и по този начин, освен това, ще се затворят всички вратички за е, различни участници, които не спазват правилата. Чухме вече какво каза МОД за изпълнението на трудовите стандарти и социалните стандарти. Добрата новина тук е, че точно тук е, страните не са разделени, не се водят два отделни дебата, а водим един е, дебат с профсъюзите от двете страни на Атлантика. Европейския парламент и европейските институции имат възможност да демонстрират, че социалния напредък е нещо реално постижимо, така че Обърнете внимание на страховете, на притесненията, на критиките и работете така, че да изпълните стандартите, за които говорех. Социален напредък, качествени работни места и е, различни социални услуги с високо качество. Благодаря. Господин Кампхенер от е, Малки и средни предприятия Европа за 3 минути. Здравейте, добро утро на всички. Семи Юра представлявам тази е, сутрин тук пред вас, макар че е, е, все пак за целите на прозрачността трябва да кажа, че това е асоциацията на обединяваща малките и средни предприятия в Европейския съюз. Често се казва, че малките и средни предприятия са гръбнакът не само на европейската економика. 20 милиона са те в Европейския съюз, 99% от економиката. Много сектори, например, в Съединените щати имат 29 милиона. Те а, наистина могат да се възползват от ТИТИП и а, от развитието в него. И така, в няколкото минути, с които разполагам, искам да се спра на а, въпроси като а, оценка на съответствието. Повече от 20% са разходи за малките и средни предприятия, а, 35% при а, 3, автомобилите 30%, текстила 20%, при а, хранителната индустрия 50% и това са нещо като митнически такси за а, самите предприятия и това са пари, които се отделят от економическия цикъл и всъщност а, се заплащат от а, самите домакинства. Имаше изследване на економическия институт за европейска политика, в които се показва какво е въздействието на би било на ТИТИП. Нека кажа нещо за заетостта, за малките и средни предприятия. Те са познати като предприятия, които имат добри взаимоотношения с своите работници. И може би си заслужава днес да кажем, че разпоредбите за колективното договаряне, минималните заплати и така нататък, които фигурират в Европа, не се поставят по никакъв начин под заплата от преговорите, заплаха от преговорите за ТТИП, но ако разгледаме стандартната възможност да се запази това, което е ценно за предприемачите и малките предприятия, трябва също да си припомним, че това споразумение между Европейския съюз и неговите партньори са е, един от последните шансове да работим през Атлантика да определим тези стандарти, защото много хора в Европа и биха предпочели да се говори за с Съединените щати и за други части на света. И така, в заключение, ТТИП е една чудесна възможност, трябва да се информираме коректно за него, има много прозрачност и бих искал да приканя вашия принос, вашата помощ така че и малките и средни предприятия и а, работодателите да се радват на резултатите от това споразумение. Благодаря, дами и господа. Чухте много експерти и сега е ваш ред да а, задавате въпроси, но моля ви, бъдете кратки, ясни, защото иначе няма как да получите отговор на тези въпроси от страна на експертите. Може би две минути мисля, че това би било достатъчно и Мария Рена е първа. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се вмести във времето. Три основни елемента, които са по-малко свързани с заетостта, но все пак. На първо място СДС. Вие знаете, вече сте се изказвали по този въпрос и знаете каква е нашата реакция в това отношение. Това е една спирачка за капацитета ни да регула, регламентираме и за заедостта, така че бих искала още един коментар. На второ място, регламент регламентирането. Вие казахте, че днес трябва да се олекоти контрола, цитирахте медикаментите, химията, фармацевтиката, но също време вие споменахте и БВП. Не разбирам, т.е. малките и средни предприятия. Всъщност не знам много европейски малки и средни предприятия, които са някаква жертва на, в това отношение, така че ми се иска малко повече пояснение. На трето място, негативният и позитивният списък, за който говорихме, дали ни трябва такава разпоредба, ще гарантира ли възможността да се върне на една регламентация, която е в общ интерес. Знаете, че всички тук биха искали да има добри работодатели, да има добри отношения, има оценки на въздействието, които обаче не, са, ни, ни, ни дават оптимизъм. Може ли да цитирате такива изследвания? да речем, има споразумението за свободен обмен, той показва, че след 10 години по-късно, след като се предвиждаха 1 милион нови работ, работни места, всъщност са много по-малко от 80 хиляди. Така че какво става с тези прогнози, които в крайна сметка не се из не се изпълняват. Какво да кажем за възможността, покупателната способност на мексиканците в Съединените щати, всъщност се увеличава заплащането за тях, но всъщност тяхната покупателна способност пада. Така че ние не сме против това споразумение, но моля ви, дайте доводи, които могат да докажат, че това няма да е споразумение такова, каквото видяхме и преди. Следващия оратор, моля. Благодаря, господин председател. Ще се огранича до два основни въпроса. От една страна, стандартите е, във връзка с трудовото законодателство. Е, ние знаем, че е, САЩ не само не е ратифицирал някои от конвенциите на МОД в това отношение, но е, дори и. Е, е направо нарушава основни правила. Нямаше създадени съвети на работниците в големи предприятия. И какво ще се случи в този случай? Ще ги поставим ли всичките тези стандарти като условия за ратификация? И как ще изглежда механизма за решаване на споровете? Ще могат ли по някакъв начин да се включат, да участват и синдикатите, така че да се мисли и за защита на работещите? дейностите и за защита на инвестициите. Това е първият е, е, така, комплекс. И от е, друга страна, на второ място вече търговските аспекти. Трябва да мислим за специализация. Естествено, това е свързано с економическите и търговските е, въпроси. Но това на практика означава е, по различен начин е, да е, бъдат засегнати отделни региони и сектори. И така, как кои ще бъдат, така да се каже, печелившите региони, кои ще бъдат е, печелившите сектори и кои ще бъдат губещите, съответно, и от страна на Европейския съюз, и от страна на САЩ. Хубаво би било е, да се знае това предварително. Знаем, че в Европа има много различни е, региони и би било много хубаво да комисията да излезе с едно изследване, в което да се направи предварителна оценка именно на печелившите и губещите региони и сектори. Госпожа Яцовицка. Дякую, пани przewodniczący. Е, благодаря. Искам да благодаря за тази презентация. Беше изключително ценно да чуем вашите позиции и какво смятате за работата по това търговско споразумение между ЕСА и САЩ. Някои от вас говориха по въпроса, че тези правила трябва да могат да се приложат и да се спазват. Естествено, всичко това може да се запише на хартия, но и на практика трябва да работят тези разпоредби, защото иначе няма никакъв смисъл. Затова искам да задам следния въпрос. Какви ключови норми би следвало да се включат в това споразумение? Кои са най-ключовите разпоредби, които трябва да се включат? Още един въпрос имам – към представителя на европейските синдикати. Говорихте за трудовия пазар в Европа. Искам да попитам следното. Какви инструменти трябва да са налични за предприятията, за да може да ги насърчим да създават нови, сигурни работни места? Това е моят въпрос. Благодаря. Благодаря, Ема Харкин. Макларкин по-скоро. Благодаря. Искам да благодаря на всички оратори за изказванията тази сутрин. Много различни позиции представихте и те са много полезни от гледна точка на разглеждането на преговорите. Като цяло, забелязвам, че някои от вас се притесняват и смята, че трябва да се изчака да протекат преговорите или поне част от тях и да се види в крайна сметка дали един конкретен орган може да допринесе или не. Радвам се, че представителя на МСП смята, че това споразумение може да улесни живота на малките и средните предприятия и да създаде работни места. По отношение на решаването на спорове инвеститори държава, въпроса не е свързан толкова с е, върховенството на закона. То ще си съществува така или иначе. Въпросът е дали инвеститорите ще имат е, необходимата сигурност, за да могат да влагат своите пари в Европа, както могат да го направят е, и на други континенти. Имаш въпрос, свързан с участието на синдикатите и аз искам да задам подобен въпрос. Ще има ли включване на стандартите, свързани с околната среда и с трудовите условия, защото още няма мандат в тази връзка. Какво не смятате вие? Госпожа Риня Роне Кари. Искам в началото да благодаря на всички участници. Мисля, че техните изказвания бяха изключително интересни. Днес се срещнах с датски пожарникари, които казаха, че имат голям проблем с а, условията на труд, защото има много нови химикали, химически вещества в а, тяхната трудова среда и те са изключително вредни. Много е важно да се обърне внимание на тези изкуствени вещества и химикали. Те имат сериозно въздействие върху хората, затова искам да попитам дали трябва да има общо, общностно законодателство. Освен това, как ще гарантираме, че тези общи стандарти ще доведат до защита на работниците? Няма ли да се стигне до конфликти? Ако гледаме само на, на, на трудовата среда. Казва се, че има някъде между 650 хиляди и милиони 300 хиляди работни места, които могат да изтекат от Европа в посока САЩ, ако се изключи това споразумение. Какво смятате вие и какво ще се случи в такъв случай? Госпожа Вана. Благодаря. Е, моят въпрос се отнася до обществените поръчки и е, гаранциите, които ще се включат е, по отношение на системата за обществени поръчки в никакъв смисъл негативните списъци не са подходящо средство. Напротив, е, те е, е, на практика ще доведат до допълнителна либерализация, която ние всъщност не бихме желали. Тя ще създаде повече напрежение. Няма да ни даде възможност да запазим качеството на услугите. Ние държим много на сектора на услугите в това отношение. И също времено така наречените споразуменията процеса, които се отнасят не само до търговията, но и до услугите, е, би трябвало да е, е, се имат предвид. Ние знаем, че там не можаха да се наложат необходимите стандарти и в крайна сметка се стигна до пълна либерализация и необратимост Тоест, е, веднъж либерализирано, е, никога вече не може да се върне обратно в е, обратна посока развитието. Така че ние се тревожим много, че по този начин няма да се постигне целта и освен това услугите не са търговска пречка, не са търговска бариера. Те са от жизнено значение за оцеляването на много хора в Европа. Можете ли да гарантирате, че в рамките на ТТИП няма да се стигне до допълнителна либерализация на публичните услуги и че няма да има намаляване на критериите във връзка с защитата на труда и безопасността на труда. Благодаря, господин председател. Няколко въпроса от моя страна. На първо място а, и изследванията са доста за създаването на заетост днес. Имало ли е някакво сравнение с тези а, изследвания, които са правени преди това, преди години, а, някакво критично сравнение за разпоред. А, разчетите преди години за това какъв би бил ефект, както казваше и колегата ми отляво. На второ място, днес, ако не бъдат ратифицирани редица а, конвенции от страна на нашите партньори, какъв е отговорът ни? А, как можем да сме сигурни, че стандартите ще се увеличат? Ще а, бъдат а, на по-високо ниво в а, трудово отношение и социално. На трето място, от, от теоретична гледна точка, как може да се обясни, това, че разширяването на приложното поле ставаме от една страна по-мобилни, от друга страна заедостта става по-фиксирана. Свободното движение между Европа и Съединените щати по отношение на заедостта. Как можем да обясним това намаляване на движението днес? Всичко това ни помага всичко, което имаме, ни показва именно тази тенденция. Каква е теоретическата гледна точка, която може да ни помогне да се убедим в обратното. И на последно място, ние социал-демократите сме убедени в това каква е гаранцията, че ще се спази това споразумение, при положение, че една мултинационална компания не може да бъде атакувана по отношение на социалните стандарти. Това е въпрос от наша страна. Агнес има думата. Благодаря. Искам да задам два въпроса. На първо място нарастването на заетостта и на второ място кои са регионите, в които се очаква такъв растаж на заетостта. Много е трудно в а, този дебат, а, при положение, че някои от ораторите в панела имат доста разумопосочни становища в това отношение. Така че, господин Весеро, ако може да коментирате казаното от а, господин Том Дженкинс и дали не би било разумно комисията, Европейската комисия да поръча по-задълбочени изследвания за загубването на работни места най-общо, тъй като това би било една изключително гореща тема, ако наистина ТТИП не доведе, до, допринесе за растеж на заедостта и защо, защо преговаряме. На второ място, трудовите стандарти. По-рано имахме от разговор подобен с посланика Гарнар, който обясни, че разбира се Съединените щати не могат да ратифицират всички 8 основни стандарта на МОД, но Съединените щати напълно спазвали тези стандарти. Можем да го поставим това под а, съмнение, но а, си задава въпроса дали господин Дженкинс би могъл евентуално да коментира, т.е. спомена, че макар САЩ да не са ратифицирани 8-те конвенции, можем да използваме ТИТИП, споразумението, за да подпомогнем прилагането на тези основни а, конвенции на МОД и аз опитвам да разбера как точно ще стане това и не трябва ли чисто и просто да настояме за ратификация. Ако може да поясните. И последния ми въпрос, господин Басеро, защо главата за а, трудовите въпроси не е изобщо обект на преговори, не е ли приоритет? Благодаря, господин Шут. Уважаеми господин председател, благодаря ви много сърдечно за това, че сте организирали това публично изслушване, макар че аз съвсем честно ще ви кажа, че не съм много вдъхновен. Чуваме по-скоро отрицателни, е, така да се каже, сигнали Положителното е малко. Ако говорим единствено само за негативните е, моменти, едва ли някога ще приключим с преговорите по ТИТИП. Е, е, говорим непрекъснато за създаване на нови работни места и като че ли а, е, а, е, така, искаме а, е, да заемем една по офанзивна позиция, а ние всъщност трябва първо да си поставим целта да запазим съществуващите работни места, защото е, е много възможно да загубим работни места. Не е ли по-добре все пак да запазим работещите и работните места, а не след 10 или 15 години да правим публични изслушвания, защо всъщност нашите работни места и нашите производства са изнесени в Азия или някъде другаде? Така, още седем души са се записали за изказване и с това ще приключим в крайна сметка на дискусията списка на изказвалите приключват по този начин. Господин Келер, благодаря ви. Ние знаем, че споразумението между Европейския съюз и САЩ е, се предполага, че ще е, преодолее е, нетарифните пречки – ние не сме абсолютно сигурни, че в крайна сметка ще можем да защитим стандартите си по отношение на труда, по отношение на работните места, на здравеопазването, околната среда и така нататък. Е как, ако не успеем да заложим необходимите гаранции в споразумението, Европейския съюз в крайна сметка ще подпише едно такова споразумение. Е, в е, рамките на е, много обхватните преговори става дума за една малка глава, пет страници, посветена на трудовите стандарти. Всеки говори за технически стандарти и така нататък, но е, в крайна сметка, е, това ли ще ни е, гарантира именно свободната търговия, растежа, економически растеж, създаване на повече работни места? Само пет страници за труда. Госпожа Лопес, благодаря. Благодаря на изказалите се за презентациите. В началото Бих искала да разбера защо някои от вас настояват да представят това споразумение като благотворно за работните места и за заетостта. Нека да не забравяме, че загубихме 1 милион работни места в последните години и как да убедим сега европейците, че техните условия на труд няма да бъдат влушени. Имам три въпроса. На първо място, защо настоявате да се използват економически модели, които минимизират въздействието върху търсенето? Ако ще следваме един протекционистичен подход, как ще защитите загубата на работни места в някои отрасли? Осъзнавате ли, че имаме демократични институции, които позволяват постоянния преглед на подписаните споразумения? И ако сключим едно такова споразумение, трансатлантическо по своя характер, той може, то може да е в разрез с нашите договори. Защото според мен то ще облагодетелства мултинационалните компании – а не малките фирми. САЩ ще защитават своите работни места и няма да позволят асоциирането в синдикати, няма да позволят да се спазват конвенциите на МОД. Има много наброй над 40 конвенции на МОД, които САЩ не са ратифицирали, трябва да настояваме пред тях да го направят. Ще е трудно да се задължи САЩ да изпълни евентуални разпоредби с трудов характер, ако те отказват дори да ратифицират конвенциите. Благодаря. Господин Марин. Господин Марин, казва председателя. Господин Мартен се има предвид е, най-вероятно. Е, Благодаря, господин председател. И аз искам е, да продължа мисълта по едно изречение, т.е. две предложения на Бизнес Юръп. Означаваме това, защото все пак в тези преговори синдикатите, гражданското общество, включително и парламента, се а, а, занимават като цяло с споразумението, не се занимават конкретно с различните глави и смятам, че делегацията на комисията, която преговаря с Американците дори те признават, че има губещи и а, печелещи. И така, кои ще са победителите, кои ще са губещите, задавам аз въпроса. Какъв е този модел? Защо трябва да противоставяме европейския с американския модел? Какво се случва в Съединените щати с управлението на водите, с обвиненията за неправителствените организации в Съединените щати? И така, основният въпрос е дали това споразумение върви напред и нагоре и ако е така, моля ви, дайте ми пример за международно споразумение, на Съединените щати, в което те не са наложили своя модел. Какво ще стане след това? Европейски модел ще експлодира в под натиска на американския и ние в Европа няма да можем да продължим да правим нещата така както до сега и да поддържаме нашите стандарти в екологично, социално и економическо отношение. Благодаря. Госпожа Макентайр има думата сега. Thank you. Благодаря, господин председател. Притеснявам се, че ролята на нашата комисия по заетост би следвало да бъде сведена не само до защитата на работниците, макар че тя е важна, но и е, до важността на създаването на работни места и радвам се, че има 20 милиона МСП. Чухме за тяхната роля. Знаем, че 85% от новосъздадените работни места идват от малки и средни предприятия и точно на тях искам да помогнем. Целта на това споразумение с САЩ е да облегчи търговията и инвестициите, да премахне бариерите, да ни даде достъп до пазарите и да помогне на нашите компании да си продават продуктите и услугите по-лесно и съответно да растат и да създават работни места. Трябва да кажа, че се притеснявам, че нашите граждани в момента са подведени и им се дава неточна информация. Стотици имейли получавам, в които се казва, че ще гласуваме съвсем скоро по това споразумение. Още дори нямаме тексти. Мисля, че Преговорите ще започнат в следващата година, така че според мен е изключително важно да разделим фикцията от действителността и да водим разговори възоснова на това, което се случва в действителност, а не възоснова на някакви емоционални реакции, които се основават на погрешни аргументи. Така че благодаря на организации като Националната служба по здравеопазване в Великобритания, тя даде един документ, който е основан на разделянето на фикцията от действителността. Това е документ, който не е написан от политици, не от хора, които следват своите политически вярвания, а, а от името на организация, която има сериозни притеснения, защото знам, че е на лице оплахата, е, че тази служба по здравеопазване няма да може да функционира така, както функционира сега. Така че благодаря на онези, които допринасят за това да разделим е, фикцията от е, действителността. Евелен. Благодаря. Става дума за нещо, което трябва трезво да бъде премислено и да се подходи конструктивно. Е, каква е базата е, данни, с която разполагате по отношение на работните места, е, господин Берцеро? На какви данни на практика се основавате, когато правите определени изявления във връзка с опасността от загуба на работни места или на качество на работните места? Е, ние в никакъв случай не бихме желали негативно отражение в това отношение, тъй като заетостта е бъдещето на Европа. И още нещо. Е, един въпрос към е, госпожа Корли Колибали. Положителни примери, конкретни приложителни примери в рамките на споразуменията по отношение на правата на работещите. Е, има ли такива положителни примери, където работещите са получили възможност да участват е, е, в управлението на предприятията? Ние се нуждаем от такива положителни примери. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз не съм абсолютно сигурна, е, че е, казаното от госпожа Марва Корли, е, Колибали действително би могла да дадем много примери, които ще ни послужат, но при всички положения бизнес Юръп би могъл да ни даде, може би, по-добри примери, които да ни окоръжат. Има обаче и доклади и изследвания, които показват, как, например, изследване в Айсера, които показват, че в крайна сметка има реална опасност действително да се стигне до негативни отражения върху заетостта. Един въпрос към господин Ченкис. Как бихме могли в крайна сметка да превърнем ТТИП в един положителен пример за запазване на работните места и за подобряване на условията на труд? Аз съм много доволна за това, че САЩ в момента вече отбелязва напредък по отношение на трудовите стандарти, но ние се е, нуждаем от повече работни места, съответно по-оживен е, е, търговски обмен, общи стандарти, общи процедури. Как бихме могли и по друг начин, ако не е чрез ТТИП, да сближим пазарите и законодателството. Как може да се помогне съвсем конкретно за малките и средните предприятия? между един 30 е, е, е, милиарда всъщност така да се каже, цифрите, които чуваме във връзка с евентуалните ползи или евентуалните загуби или необходимостта от допълнителни плащания от страна на малките и средните предприятия. Какви са вашите конкретни данни? Има ли някакви специални изследвания в това отношение? Благодаря ви, госпожа Харкет. Господин председател, благодаря. Благодаря и на ораторите в нашия панел за различните гледаща. Преди да задам въпросите си, искам да кажа, че идвам от една държава, Ирландия, където нивата на растеж са по-високи, отколкото другите държави в Европейския съюз. И причин, една от причините за това е, че имаме доста търгови с Съединените щати. Наши, моите три въпроса са по-критични. Чух казаното от колегите. Наистина бихме могли да подобрим споразумението. Първи въпрос към комисията и модела, според който оценяват растежа и заетостта. Има ли други модели, искам да попитам аз? Защото, разбира се, вие приемате някои неща, дадености, е, преди да пристъпите към този модел и това има въздействие върху, в крайна сметка, резултата, който получавате. Говорим за създаването на толкова много повече работни места, но ми се трува, че в този контекст е, трябва да погледнем и САЩ, където има доста ниски нива на е, безработица, но ако разгледате броя часове, които работят в Съединените щати, те са същите като 2008 година. Така че това ще ви даде доста добра индикация за това какъв вид заето се създава. Ето за въпроса ми а, какъв е модела, който... Т.е. разглеждате ли други модели, така че да видим някакъв по, а, по-подробен резултат, който включва и а, качеството, освен количеството работни места. Следващия ми въпрос към председателката на МОД. На първо място а, съответствието с а, инструментите на МОД. Въпросът ми. Имате ли рамка или план сега или планирате ли такъв, за да се осигури такова съответствие, последователност с инструментите на МОД. И накрая въпрос ми е късно господин Дженкинс, който говореше за ISDS. Въпрос, а, с кой, който и мен много силно ме въз, вълнува. Вие използвахте думата червена линия. Виждаме примери на фирми, които се установяват в една държава, за да използват именно а, това търговско споразумение. Има ли някаква вратичка, които сега се опитваме да затворим, след като тя вече е ползвана. И накрая още нещо към а, комисията. Самия Юнкер казва, че а, не вижда при положение, че са а, развити две а, напълно функциониращи правни системи да има друг вид разрешаване на спорове между инвеститорите, а именно ISDS. И накрая, последния въпрос от следващата колега. Искам да се върна на възможността за ТИТИП да създаде един златен стандарт за трудите и социални отношения. Много пъти сме обсъждали това. Споразумението с Канада се считаше, щеше да се счита за добро а, заключение, златен стандарт за устойчивото развитие. Всъщност това е и под нафта като споразумение. Там се включва приложение на стандартите за а, безопасни условия на труда и минимална заплата. В СИТА го нямаме. Това е и под друго споразумение като стандарт. Така че наистина се притеснявам дали не използваме именно това споразумение за ТИТИП и какво ще се получи на ниво щати под федерално ниво, където много често се нарушават стандарти от типа на правото за колективно договаряне, правото за протестиране. Смятам, че всъщност трябва да съчетаем най-добрите страни на двата свята и да а, включим и приложими стандарти, такива, които са в а, трудово а, отношение вече доказани. То много бързо направи своята презентация, но там имаше много, много важен елемент, а именно защитата на инвестиции като глава. Ако искаме да сме сигурни, че обществеността ще има доверие за увеличаващите се права на инвестициите, т.е че са защитени инвестициите, трябва да има съответните критерии, които да включим, включително връзката с указанията на ОИСР и а, задълженията на инвеститорите. Не е ли това споразумение е една възможност за нас да действаме в това отношение, да създадем този златен стандарт? Госпожа Ламберт, извинявайте, но никой не видя, че искате да се изкажете, затова моля ви за краткост. Да, явно е, не се забелязва много днес. Ще се върна на социалното измерение, защото все пак ние сме комисия за заетост и социални въпроси. Знам, че това са най-големите области в Европейския съюз, област, в която виждаме и възможност за растеж бъдеще област с много сериозна грижност от страна на обществеността. Отново сравнение с другото споразумение ще направя. Отново се борим с въпроса за това какви са изходните нива за обществени поръчки, за пазарите и аз мятам, че можем да преодолеем настоящите либерализации е, мерки за либерализация, не можем да се върнем назад. Много е трудно да се определи услуга от общ интерес, дори в нашата собствена директива за услугите. И а, е, нямаме разпоредба за монопол в определени сектори в Европейския съюз. Може ли комисията да поясни защо тези услуги не са просто извън ТИТИП като споразумение? Вместо това уверение, което получаваме, когато разглеждаме тези услуги и виждаме, че не са достатъчно добре покрити от съществуващите определения. Много по-добре би било изцяло да се махнат, за да не си играем на думи, за да виждаме дали са в, извън споразумението, покрити или не също и а, предприятията за социална, но осигуряване доста се притесняват за а, въздействието на това споразумение върху тяхната дейност, така че би било много полезно да имаме по-ясни определения. Благодаря. Сега давам думата на нашите експерти в обратен ред. Започвам с Волф. Имаше конкретен въпрос към него и някои бележки, но моля ви да бъдете кратки и ясни. Благодаря, господин Ланге по въпроса на госпожа Кумпола Натри. Европейските фирми винаги са подкрепяли факта, че държавите членки преговарят и подписват двустранни споразумения. Такива споразумения дават силна защита за инвеститорите, които иначе биха могли да не могат да заведат едно дело срещу държавите. От 50-те години насам държавите членки са сключили повече от 1400 търговски споразум на основата на и на фона на още по-голям брой в целия свят – Инвестициите са свързани с доверие, с сигурност, стабилност и двустранните споразумения спомагат за нещо подобно. И този контекст не трябва да се раз... забравя. Може би е, би било добре е, да си спомним за, за този факт, когато обсъждаме днес този въпрос. На следващото място чувам вашите коментари и оставам с впечатлението, че забравяте да включите ТТИП в по-широкия контекст на работа на Европейския съюз. Говорим за стратегията ЕС 2020, говорим за интернационализацията на МСП, как да създадем условия за растеж и работни места. Е, мисля, че това мащабно споразумение с САЩ трябва да се разглежда като възможност това отношение. Кони, е, не трябва да разглеждаме този въпрос като конкуренция между двете страни е, САЩ и Европа. Има притеснения за подкопаването на социалните стандарти в Европейския съюз. В много щати на САЩ няма почти никакви социални стандарти. На следващо място винаги говорим за работни места, но отчитаме ли тяхното качество и отрасъла, където те се създават. Джин Ламбъртс каза, че това често се забравя. Не говорим само за промишленост, не говорим само за автомобилната индустрия. Трябва да се спомене важността на здравеопазването здравеопазването, на, на, на социалните услуги. Това са услуги от общи интерес. Най-големият работодател в Германия е Caritas, а не Volkswagen. Има въздействие върху заетостта, върху социалната економика. То се оценява на някъде около 12% от трудовия пазар. Не искаме да подкупим успаем да поставим на риск предоставянето на услуги. И имаме препоръки в това отношение за онези, които предоставят услуги от общ интерес. Искаме да говорим за, за качество на услугите, за качество на заетостта. Въпрос не засяга само Америка. Днес в целия сектор на, на храните се разрушава социалното доверие. Ето защо говорим за система, която трябва да е ефикасна и за, за клиентите, и за е, които предоставят услугите. Не става дума само за търговия, става дума и за здравеопазване, например. Госпожа Сантос. Мисля, че имаше въпрос към мен а, за ролята ни. А, това вече го казах и в различните а, консултативни мониторингови групи, в които уча, а, участваме за Корея, коментирах. А, но наистина трябва да се следи главата за устойчивостта. Там участват както профсъюзите, така и организациите на гражданското общество. Що се отнася до обсъжданията за участието на гражданското общество и профсъюзите за, в преговорите, няма да навлизам детайли, но вие всички знаете какво прави комисията по отношение на прозрачността. Всички сме членове на консултивната група и профсъюзите, и гражданското общество. Така че има движение за по-застъпено участие, но а, все пак имаше доста коментари по броя а, работни места, качеството на тези работни а, места и въздействието на нафта. Мисля, че не трябва да забравяме, че когато говорим за нафта, говорим за партньори с много различно ниво на развитие Мексико, Съединените щати и Канада. Когато говорим за Европейския съюз и САЩ, това са партньори с подобно ниво на развитие. Това е на първо място. На второ място нафта беше сключено като споразумение повече, преди повече от 20 години. Сега говорим за ново споразумение с нова рамка, с нови правила много сме научили да се надяваме и смятам, че това споразумение се преговаря в различен контекст и не би следвало да използваме модели от миналото, за да правим каквито да било сметки за бъдещето. Мисля, че можем да обсъждаме какъв вид заетост ще се създаде с ТИТИП. Наистина всички може да участваме в една такава дискусия, но не смятам, че има смисъл да влизаме в а, дискусия за бройките. Това е споразумение, което имаме между бизнеса и нашите сектори. Това е нещо, което исках да преповторя от първоначалното ми изказване. Следва Том. Благодаря. Имаше доста въпроси. Мисля, че най-директния към мен беше защо не се противопоставям на ТИТИП. Ами все пак все още се преговаря това споразумение. Ние се противопоставяхме на СИТА като споразумение и, и казах нашите червени линии. А, те бяха а, решаването на спорове между инвеститори и държави като механизъм и няколко други елемента, които споменах. Връзката между СЕТА и Тити под една страна Игнасио сказва както главата за трудовите и социални въпроси имаме от една страна, имаме и други въпроси, които по различен начин се разглеждат консултациите за езика, които никак не участвахме в. Очаквахме в това споразумение. Не сме против не сме против търговията. Ако има а, достъп на, до пазара, това е чудесно, но когато започнем да говорим за стандарти, тогава се превръщат нещата в политически въпроса, не економически. Ето защо трябва да се стремим към висок стандарт според нас. Директивата РИЧ, например, за регистрацията на химикали. Ако американците приемат и приложат нещо като РИЧ при тях и има трансатлантически стандарти от типа на РИЧ, това би било чудесно и останата част от света трябва да спазват този стандарт, за да има достъп до нашите пазари. По същия начин нанотехнологиите. Ако имаме високи стандарти в този тип въпроси, чудесно, но иначе няма смисъл да преговаряме за по-низки нива. Имаше въпроси към МОД. За МОД 8 стандарта от типа на ненасилствения труд, детски труд и така нататък. Те се покриват от декларацията от 98 и всички държави в МОД би следвало да ги прилагат. Сигурна съм, че представителката на МОД може да даде повече информация за това. Има и други стандарти на МОД, цял един списък. Питър Мендълсън беше в Генерална дирекция заетост тогава, когато ги изпратихме тези списъци, така че доста време ги гледат вероятно там. Но както казах, по въпроса за митовете и фактите, ние смятаме, че това, което ние казваме, са факти. И имаме системи за демократично вземане на решение. Аз не си измислям но има разлика в прозрачността на информацията. Струме се, че има много хора в комисията, в а, съвета а, и в а, фирмите, които повече се интересуват от комуникацията, отколкото а, от прозрачността. Дано не обидих много хора, но на последната среща на високо равнище е тристранна. странна а, беше казано, вижте това споразумение, колко добре работи инвестиционната глава, но в споразумението с Корея, но там няма а, част за а, решаването на спорове между инвеститори и държави. Дали обаче не се знаеше това от комисията или беше въпрос на комуникация или някакъв трик, не зная. Беше казано, ами нека да разгледаме споразумението между Европейския съюз и Япония. Така че не знам, може би не са много в посока на прозрачността тези заявления. Благодаря, а сега давам думата на госпожа Корли. Много въпроси за нея имаше. Много въпроси. Да, повечето от тях се отнасят до ратификацията във връзка с конвенциите на МОД. Да, има един определен механизъм за конвенциите на МОД 1998 година конвенцията също е свързана с една определена процедура за приемане и ратификация. Знаете, но о, използването на инструментите на МОД в рамките на споразумението предлага е, в крайна сметка е, един списък от възможности, които могат да се включат е, в самия текст, в текстовата част на споразумението и които да се основават на текстовете от фундаменталните декларации на МОД именно един такъв е, списък, един такъв е, набор от инструменти ще дадат възможност на държавите да е, отговарят на специфичните изисквания и да имат предвид особеностите на отделни сектори, на отделни конкретни случаи. На практика се отваря е, вратичката за един е, механизъм за засилено сътрудничество, за обмен на е, най-добри практики и за и то нещо, което е от взаимна изгода, защото без обмена и на информация, и на най-добри практики трудно ще се подобрят стандартите и ще се повиши нивото на защита. Да, би трябвало в крайна сметка да се мисли е, не толкова за е, негативните моменти, за отрицалните последствия трябва да се има предвид естествено е, ползата, която се очаква и трябва да се потърси отговорът в една оценка на въздействието. Една голяма част от нещата в крайна сметка зависят от това как точно ще се договори механизма за управление, за контрол върху изпълнението. От една страна има прератификационни условия, които могат да бъдат включени в текста, които да поставят изисквания към една от договарящите страни, да подобри стандартите, да подобри изпълнението, да представи такива и такива планове за осъществяване на мерки и да ги изпълни действително. Естествено, има и след това последващи мерки за изпълнение и контрол. Но, що се отнася до последователността, да, трябва е, много добре е, да се договорят нещата. Е, не само е, по отношение на е, искането присъединяване на САЩ към съответните декларации и конвенции на МОД, не. Е, възможен е и друг език и друг подход и също но пак да бъдат включени същите стандарти, е, за да няма голямо размонаване. Много е, важен съвет. Благодаря ви. А сега Игнасио Гарсия Берсеро. Благодаря ви много. Много от въпросите се отнасяха пряко до мен. Надявам се, ще ми простите, ако не успея да отговаря на всички въпроси. Ще, се, ще положа усилия във всеки случай. Ще се опитам да групирам въпросите в четири е, групи. Е, кои са ползите, кои са рисковите, изследванията и е, конкретните въпроси, свързани с главата трудови стандарти. Но нека преди това да кажа, че става дума за а, преговори между равноправни, равностойни а, партньори. Европейския съюз и САЩ. Не става дума за преговори, в които една от договарящите страни да се опитва да налага своя модел на другата. Става дума за балансирано водене на преговорите при спазване на всички демократични принципи и ценности. Възможно е да има разлики в устройството на обществото и в демократичния избор, но в крайна сметка никой няма да оспори, че ние в случая като договаряща страна ще договаряме нещата с друга демократична договаряща страна по отношение на е, законодателството. Ще се търси също е, регулаторен баланс, така че е, в никакъв случай да не отстъпваме от е, нивото на защита на труда или на околната среда, които вече сме постигнали тук. По никакъв начин ние няма да поставяме под въпрос и няма да правим компромиси с нашите основни ценности и принципи. Е, зададени бяха въпроси дали е, някои е, от е, текстовете ще бъдат е, или е, договореностите ще бъдат от полза или е, по-скоро от вреда за малките и средните предприятия, работещите и така нататък. Но ако вие, да кажем, Имате малки и средни предприятия, които произвеждат медицински изделия, а медицинските изделия са изключително важни. При износ за САЩ, вие ще трябва да имате предвид съответните стандарти, за да избегнете съответните санкции. Ще са ви необходими съответните разрешения. Ако желаете да е, изнасяте е, за САЩ е, други изделия, да кажем ябълки или нещо друго, трябва да очаквате около 5-6 години битка с съответните институции в рамките на разрешителните режими. Това не е крайна сметка идеалният вариант по отношение на защитата и е, е, на е, насърчаването на търговията. Така че ние бихме желали да изчистим именно тези ненужни пречки. времено ще договаряме много стриктно, много сериозно по отношение на химикалите. Ще е, избягваме е, дублирането, естествено, е, по отношение на необходимите разрешения от съответните компетентни органи, но няма да се правят никакви компромиси, да кажем, от стандартите заложени в РИЧ, в никакъв случай. Е, така че ние ще се постараем е, наистина при преговорите да запазим абсолютно същото равнище, което сме имали и преди, а ако не и по-високо. Е, от когато имаме дублиране на разрешителни в рамките на разрешителния режим ще е, търсим едно облегчаване и на административните разходи, и на бюрократичните тежести, е, за да е, могат и двете страни да извлекат полза, да имат изгода от това споразумение. Няма в никакъв случай да поставяме под въпрос и да рискуваме социалния модел на Европа. Обществените поръчки, нещата са съвсем ясни. Ние ще включим известни е, резерви е, в списъка така че е, това ще бъдат един вид дерогации е, в рамките на е, определения е, сектор, а именно системата на предоставяне на обществени поръчки и достъпа до тях, е, демократично ните правителства в е, държавите членки ще могат да се възползват от тези дерогации. Трябва да имате предвид, че всеки в крайна сметка в момента, в който нещата вече са договорени, ще може да се възползва от тези дерогации, така че всяко правителство ще реши дали да предостави достъп до сектора на социалните услуги, дали да предостави достъп до някои от другите сектори от обществен интерес. Е, в този случай, естествено, е, целият сектор на е, така, услуги от общ интерес ще бъде една много важна тема при преговорите. Как Нещата обаче е, ще се договарят на реципрочна основа, така че когато е, вие ограничавате достъпа е, до определен сектор, трябва да очаквате подобни мерки от другата договаряща страна. Ще бъдат трудни преговорите. Ние бихме желали, естествено, също да имаме колкото е възможно по-широк достъп до участие в сектора на обществените поръчки в Америка, но преговорите ще трябва да се водят много сериозно и по тази глава. При всички положения преговарящите от страна на Европейския съюз ще се ръководят от законодателството за обществените поръчки. Ние имаме наскоро прията директива на Европейския съюз. Да, що се отнася до е, решаването на е, спорове, е, особено споровете инвеститор-държава, е, аз е, бих предпочитал сега в момента да не навлизам в подробности. Това ще бъде действително една много сериозна тема при преговорите. А сега изследванията. Е, да. Е, изследвания е, ще има, изследванията е, вече се правят. В крайна сметка споразумението все още не е договорено. Ние не сме започнали преговори по някои от главите. Изследванията се съсредоточават най-вечер върху растежа, економическия растеж, ръста на БВП. Има и определени проценти, които вече са така, резултат от подобни изследвания. Да, Въздействието няма да бъде е, е, незабавно е, отчетено. Е, ще има е, след 10 години обаче един е, значителен ръст на БВП. Колко точно ще са работните места, които ще се създадат в резултат на ТТИП? Много е трудно, естествено, да се правят прогнози в рамките на економическия модел за това, но се смята, че 5 милиона работни места в Европа ще зависят от търговския обмен с САЩ. И колко точно ще броят на работните места, които като пряко последствие от сключването на ТТИП ще бъдат създадени, е нещо, което в момента все още не бих искал да фиксирам, Струва ми се, че не бива да работим с несигурни данни. Е, нека да започнем с е, е, преговорите и може би ще мога да ви кажа нещо повече. Не ми се иска да говорим сега за нафта. Има немалко различия между Европейския съюз и Мексико, САЩ и Европейския съюз по друг начин подхождат към преговорите понякога. Е, когато става дума за е, търговски е, споразумения. Има и други споразумения с други страни и други търгов... групи страни, но става дума най-вече за това да се преговарят нещата така, че да не се стигне като е, е, до този е, незадоволителен резултат, като споразумението с Корея, където ползите са най-вече за корейската страна, но не и за Европейския съюз. Ето това е пример за споразумението, което е, след известен период вече започва да носи положителните резултати и ползи и за Европа. Е, първоначално като че ли е, се смяташе, че само Корея ще се възползва и ще спечели. Ето, че се оказа, че не е така. Няколко думи и за СЕТА, за общият търговски и економически договор между Европейския съюз и САЩ е, е, много важно е, е и в контекста на СИТА и на Корея да говорим най-вече за стрикното изпълнение. Освен това, да се спрем и на въпроса за арбитража, е, който да бъде предвиден. Е, но когато говорим за арбитраж, не си представете непременно съд. Е, представете си по-скоро едни експертни органи, които да взимат решения по спорни въпроси. Хубаво е естествено да се помисли за това как ще реагира обществеността и да помислим своевременно за това да е, проучим общественото мнение, е, но след като сме е, информирали хората. Естествено, в механизма за решаване на спорове се предвижда и едно по-широко участие на гражданското общество, така че и е, да се вземат предвид интересите е, и вижданията на повече групи сред населението. Е, когато става дума за трудовоправни спорове в САЩ, трябва да бъдем е, изключително е, деликатни и внимателни, защото ако заложим единствено на е, стандартите на МОД, е, едва ли ще можем да договорим добре текстовете по тази глава с САЩ и също време няма да има е, бог знае какви гаранции. когато договаряхме с Корея, включихме и глава трудови стандарти. В Корея нямаше достатъчно защитени права на правсъюзите и това бе трудният момент при договарянето. Ние не знаехме точно в началото как да подходим към този въпрос и се страхувахме именно, че е, това е обстоятелство, което въжи впрочем и за САЩ, ще се отрази на е, търговията между Европейския съюз и САЩ. Но ето, че Корейското споразумение доведе до положителен резултат, поне за сега така отчитаме нещата и така ще бъде, надявам се, и по отношение на споразумението с САЩ. Позволете ми два допълнителни въпроса. На първо място представихте пред САЩ документ с нашата позиция относно трудовите права. Има ли някаква ответна реакция относно този документ от САЩ? И оставате ли с впечатлението, че САЩ е готова да преговаря по тези въпроси? На второ място споменахте, че подготвяте предложение за глава посветена на устойчивостта. Кой точно работи по този въпрос? Ако не се лъжа, има консултативна група. За мен консултативната група трябва да дава съвети на Европейската комисия. И естествено, МОД, ако ги попитат, дават съвети и информация на всички. Европейския парламент има опит, особено когато става дума за глави посветени на устойчивостта. Има ли дебат с различни консултативни органи? Кой подготвя тази глава? Благодаря. Всъщност, така ще ми дадете възможност да отговоря на един въпрос, на който не отговорих. Ако не се лъжа, беше ми зададен въпрос дали отделяме достатъчно голямо внимание на този аспект от преговорите. Каза се, че не сме направили предложения. На първо място, както и вие заявихте, имаме документ с конкретна позиция. Там се представят основните елементи на една глава, посветена на устойчивото развитие и включително трудови стандарти околна среда. Тази е, глава, този документ беше обект на сериозни разговори с САЩ. САЩ ни казаха, че следят онова, което се прави в областта на околната среда и трудовите стандарти, но заявиха, че не могат да предложат конкретен текст, е, вероятно защото част от тези въпроси са едни от най-спорните в контекста на транс-тихоокеанските споразумения и преговори и естествено ще трябва да видим как ще се пояснят тези въпроси в транс-тихоокеански план. Независимо от това дали САЩ е готова да представи предложение или не, ние ще направим представяне на свое предложение, как се работи по него. За момента Работим по финализиране на проекта на текст. Тук е, е замесена не само ГД търговия, но и ГД околна среда и ГД заетост, тъй като ние работим в екип. Преди известно време разговаряхме в консултативната група по цялостните черти на този текст. Успяхме да получим е, информация от е, членовете на консултативната група. След като предложението на комисията се появи, в окончателния си вид ще го предложим на вниманието на държавите членки, ще го покажем на Европейския парламент в рамките на процедурата за споделяне на документи с групата за мониторинг на комисията Инта и ще представим документа и на нашата консултативна група, за да можем да получим коментари преди да представим текста на вниманието на САЩ. След като това се случи, документа ще стане и публично достояние, така че ще има един документ, е, който всеки ще може да прочете в интернет. Онези от вас, които проявяват интерес към тази тема, между другото, тук не става дума само за сета. Тук сме въвели и допълнителни елементи, но документа за сета е наличен. Всеки може да го прочете и ако искате, може да задавате въпроси, да правите коментари. Съжалявам, че колегата, който отговаря за сета не е тук. Не мога да кажа дали сета е по-малко задължаваш, отколкото споразумението с Корея. Госпожа Улскулг, благодаря за тези въпроси и отговори. Много е трудно да се направи обобщение на това, което чухме. Очевидно е, че един от най-проблемните въпроси е решаването на спорове между инвеститори и държава. На следващо място обществените услуги. На трето място ще има ли въобще нови работни места и на четвърто място, ако има създадени работни места, то какви ще бъдат те? Това са четирите най-проблемни въпроса и аз мисля, че точно по тези въпроси ще трябва да продължим да разискваме, ще се обърнем с допълнителна информация към всички вас тук на президиума. Много от вас ще искат да се изкажат по тези въпроси, сигурна съм. Това беше първото мащабно изслушване по темата в комисията по заетост. Сигурна съм, че ще ви търсим за допълнителна информация и ще работим изключително интензивно по всички тези въпроси, свързани с трансатлантическото споразумение с САЩ. Много се радвам, че вие останахте за всички отговори. И вие пък от своя страна ни представихте всички факти, цифри, информация, с която разполагате. Сега имате нови задачи, по които ще работите и съответно след няколко месеца ще дойдете и ще ни дадете нови отговори. Благодаря на всички, благодаря Бернт за това, че ми помага, защото не ми остана много глас. Благодаря на всички.